2015 година. От групите ФДД е, и НЕП получих е, номинации с изменения в списъците на комисията и делегациите, между парламентарните такива. Разполагате с тези списъци.